Председателят получи от съвета две становища, изготвени на първо четене. Първо, относно регламента за предаването на данни при парични трансфери. Второ, директивата за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Заглавията им ще бъдат публикувани в протокол от днешното заседание. Тримесечният срок, с който разполага парламентът за да излезе със становище, започва да тече от утре 1 май 2015 година. Следват